Нека първо ви кажа добре дошли след лятната вакансия на нашето първо заседание на Комисията по заетост и социални въпроси. Надявам се, че добре сте си отпочинали, макар че лятната вакансия никога не стига. И така, нека да преминем към приемане на дневния ред. Няма да има промени. Всички езици са на лице в езиковия режим за днешното заседание. Ако не постъпят възражения или предложения за промени към протоколите от предишните заседания, ще ги смятаме за приети. И така можем да преминем към общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, всички раздели. Аз съм докладчик по становището. Нека да ви въведа съвсем накратко в проекто становището, което съм изготвила. Подчертавам приоритетите по отношение на социалната политика, политиката на заетост, най-вече във връзка с младежката заетост. Крайно време е да говорим за резултати. Това е единствения начин да установим колко ефективно е финансирането. в проекто становището. Освен това споменавам големите предизвикателства пред нас във връзка и с застаряването на европейското население и демографските процеси. Затова е, споменавам някои от приоритетите, така както аз ги виждам, във връзка с социалното включване на онези, които са изключени. Поставям акцента върху хората с увреждания, а също и някои е, общности, които също е, страдат от изключване в някои от държавите членки. Е, подчертавам и о, така, неравностойното положение на възрастните хора. Това са групи и общности, по които също трябва да се работи във връзка с социалното включване. И така, след това кратко представяне на проекто становището ми, ще дам думата на докладчиците в Сянка, господин Томаш Стеховски от НП, социалисти и демократи ще бъдат представени от Брандо Бенифей и Яна Том за е, Обнови Европа, зелените Катрин Ланген-сипен, идентичност и демокрация, е, левицата е, все още не са посочили своите докладчици в сянка. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви поздравя. Поздравявам ви тъй като днес е, ще бъде и първото гласуване по вашето е, проекто становище в Европейския парламент. Това със сигурност е голям е, забележителен ден за вас. Помня много добре, че преживях нещо подобно преди 5 години и това бе добър старт. Благодаря ви за откровенността, по време на сътрудничеството в нашия екип. Работихме добре по темата и това доказва, че Европейският парламент очевидно започва да работи с един нов стил. Започва, можем да кажем, една нова ера, която е, отделя е, много по-голямо значение на мнозинството, на дискусиите, на постигането на съгласие. Смятам, че във вашето становище са включени всички основни сфери. Е, много важно е това, което сте подчертали, а именно ефективното използване на финансовите средства през 2020 година. Няма нужда да подкрепяме нерезултатни, неефективни програми. Когато говорим за фонда за глобализация, за социалния фонд, в тях има много програми, които действително водят до добри резултати и трябва да продължим работата по тях. И освен това трябва да се приспособим и към автоматизацията в работния процес, в трудовите процеси. Много важни са и мерките за насърчаване на заетостта. Това са забележителни е, стъпки в сферата на заетостта, които е, трябва да продължим. Обеден съм, че бюджетът е, през 2020 година ще отговори на нашите амбициозни цели. Вместо господин Брандо Банифей, госпожа Холмс ще вземе думата. Да. Текстът, който ми е предоставен, е на английски, но ако нямате нищо против, ще го представя на италиански. Радваме се, че вече разполагаме с проектостановището. Благодарим на председателката за това, че тя е, е, е поставила е, някои важни въпроси във връзка с е, бюджета през следващата година. Подготвили сме някои изменения. Е, ние ще ги гласуваме след няколко минути. Това е важно. Важно е, е да почетаем е, важния принос на някои е, програми, глобализационния фонд, социалния фонд, инициативата за младежка заетост, социалните иновации и Европейската програма е, за заетост и социални иновации, в, което, е, в проекто становището се планира за по-активни мерки срещу борбата на работещите на работното място, е, срещу борбата, за борбата срещу бедността на работещите, които разполагат с работно място. Смятаме, че средствата на данакопаците трябва разумно да се изразходват, като се подсигури прозрачност при управлението на средствата и работата на администрацията. Много важно е Европейския съюз да инвестира в младежка заетост и в бъдеще – и да обърне внимание и на компетенции, свързани с гражданската отговорност сред младежите. Това вече сме го искали и сме поставили подобни а, задачи пред нас във връзка с инициативата за младежка заетост – 60-те милиона, които комисията предлага за мерки за младежка заетост, няма да стигнат. Надяваме се, че другите политически групи ще се съгласят с нас, че сумата трябва да бъде много по-висока 600. Благодаря, госпожо председател. Името ми е Том ще се опитам при всички положения да поправя произношението на, във връзка с произнасянето на вашето име. Честно казано, нямам какво много да добавя. Ние сме доволни от текста, който вие представяте. Съгласни сме с вашия подход. Трябва да обърнем особено внимание на хората, които са е, изключени поради езиков признак, поради е, е, така, принадлежност към малцинствена общност и така нататък. Е, преди пет години в тази комисия постигнахме консенсус, нещо великолепно в това отношение, именно по подобни теми. Ще помоля колегите да се опитаме да упражняваме малко повече натиск върху колегите от другите комисии, като им посочим колко важни са въпросите, които се обсъждат в нашата комисия и промените, които се предлагат. Действително, резултатът, който е залегнал в вашето проекто становище, резултатът от нашата работа е чудесен и ние знаем какво трябва да се направи. Хубаво би било, естествено, да постигнем съгласие с останалите парламентарни комисии. Надявам се, че това ще стане. Мога да ви обещая, че ще направя каквото е възможно, госпожо Том. И така, има ли нещо друго, което искате да кажете? Не, госпожа Ланген от Селените. Добро утро, госпожо председател. Добро утро, колеги. Няколко думи от името на зелените. Радвам се за това, че работихме добре, е, конструктивно, солидарно. Е, ние винаги сме демонстрирали като комисия желание за солидарност винаги е, сме водили оживени дискусии за социална Европа и сме работили името, именно за това. Тъй като днес е, ще гласуваме именно и за финансирането на всички наши цели в това отношение, се надявам, че и е, всички от тези, които отговарят за финансите на Европейския съюз, ще подкрепят нашите идеи. Става дума за важни социални проекти пред нас са списъците за гласуване. Става дума за борба, за повече младежка заето срещу младежката безработица. Най-вече в източна и южна Европа, в резултат на финансовата криза преди повече от 10 години, младежите бяха в най-неблагоприятно положение и продължават отчасти да са в това положение. Много важно е, естествено, и в националните държави да се постави акцента върху интеграцията на беженците. Това са хора, които са търсили закрила, които са търсили защита и е хубаво да имат възможност да получат работа, за да могат да живеят пълноценно и да допринасят за целите на обществото. Освен това, така наречените национални мълцинства, думичката мълцинство не ми харесва, но е много важно да обърнем внимание и на непълноценното социално включване на тези мълцинства. Благодаря ви. Сега ще дам думата на комисията от Генерална дирекция за етос. Всъщност трябва да се извиня сега стигаме до Обединената левица. Зандра Перайра. Obrigada. Gostaria de колега à minha colega relatora pelo trabalho desenvolvido neste Искам да благодаря на докладчика за извършената работа по този доклад, най-вече за това, че тя е, желая съветът да предвиди необходимите средства, Европейския социален фонд, Младежката гаранция, Европейския фонд за адаптиране към глобализацията, средствата за заетост и социални въпроси, също така средствата за хората, които се нуждаят най-много от закрила. Всичко това играе важна роля при смягчаване на отрицателните последици за най-бедните хора при интеграцията на Европа. Измененията, които предлагаме за различни редове от бюджета в това становище имат за цел да осигурят съответните бюджетни средства по фонда. Ние смятаме, че бюджетът на Европейския съюз трябва да предвиди мерки, които да гарантират хората да могат да изпълняват правилно служебните си задачи, да се борим с бедността, с неравенството и социалната изолация. 2020 година всъщност е последната година от МФР, така че ние направихме в тази връзка предложения за да дадем нашия принос във връзка с финансирането на програмите. Now give the floor to the commission of DG Ample. Благодаря и сега ще дам думата на комисията вече. Ще се изкаже госпожа Бриджит Фелай. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията бих искала да благодаря на вашата парламентарна комисия за това становище. То подкрепя и нашите инициативи, свързани с заетост и социална интеграция. Осъзнаваме, че ни предстоят сериозни промени, и съответно тези промени трябва да бъдат и финансово подплатени. Очертахте и целите в рамките на Европа 2020 година. Успяваме, що се отнася до заетостта, не толкова, що се отнася до борбата с бедността. Напълно споделям вашата цел да се постави акцента върху резултатите. Имаме мащабни инициативи. Комисията говори за това, че бюджета трябва да е съразмерен и да отчита постигнатите резултати. Не е лесно да се отчитат винаги резултатите от нашите политики, но ние сме готови да подобрим положението във връзка с следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря ви за това, че ни подкрепяте в всичките ни инициативи. Искам да кажа няколко думи за това, което казах депутатите във връзка с младежката заетост и инициативата. В тази връзка това е много важна инициатива. Във връзка с нея и във връзка с другите инициативи, мисля, че нашите предложения отговарят на нуждите на държавите членки и отчитат техния капацитет. Естествено, вие имате право да направите своя оценка по този въпрос. Благодаря, казва председателката. Няколко думи за крайния срок Краен срок за внасяне на изменения 5 септември на обяд. Гласуването в Емпъл ще бъде на 24 септември. Права ли съм? И сега стигаме до гласуването. Първо ще гласуваме с вдигане на ръка. Uh, Всички трябва да разполагат и с електронна карта за гласуване. Just to verify. Нека да проверим дали това е така. Очевидно. Започваме с изменение 5650. За. Против. Въздържали се. Благодаря ви. Изменение 5651. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5652. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5653. За. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5654. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5655. Него ще го гласуваме електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Okay. So the amendment of... Изменение 5.6.5.7 отпада. Няма да го гласуваме. Следващото изменение е 5.6.5.8. То обаче е оттеглено. Изменение 5.6.5.9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5660. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5661. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5662. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5663. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5664. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5665. То отпада. Няма да го гласуваме. Същото въжи за 5-6-6-6. Не, него ще го гласуваме. Не, извинявам се всъщност и то отпада. Грешката е моя, казва председателката. Изменение 5667. Кой е за? Против. Въздържали се. Изменение 8. За против, въздържали се, приема се. Изменение 5669 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Имаме ли технически проблем? Госпожа Брофи? Искате да повторите гласуването, така ли? Ще го направим начало на гласуването. Не е възможно, така ли? Казват ми, че няма как да стане това. Изменение 5607, казва председателката. 7-0 и към него 5671. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. 5672. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5673. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5, 6, 7, 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5, 6, 7, 5. За. Против въздържали се, отхвърля се. Проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 5676 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5677 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5678 за. Против. Въздържали се. Приема се. стигаме до изменение 5686. Сега трябва да изчета устното изменение към това изменение, внесено от ГУЕ. Какво се казва? Предложения проект ще се приложи по начин, че да няма припокриване с съществуващи или текущи проучвания, които ще послужат за основа при подготовката на оценката на въздействието във връзка с инициативата относно минималното възнаграждение. Възоснова на наличната информация, предложения пилотен проект би могъл да допринесе за съществуващата работа в рамката на инициативата, като даде възможност да се очертаят евентуални промени, що се отнася до институциите, които определят минималната заплата и така нататък. Гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5, 6, 8, 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 5, 6, 8, 2. За? против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 5-6-9-0. За. Против въздържали се, отхвърля се. Пет, шест, девет, три. За, против, въздържали се, отхвърля се. 5. Искате проверка. Добре, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Пет, шест, осем, седем. За. Против. Въздържали се. Защо да не направим проверка? Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 5688. Всички сме получили поправката. Текстът е твърде дълъг не бих желала да го изчитам. Преди гласуването всички знаят. Целта е да се подобри пилотния проект след препоръката направена от комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5, 6, 8, 9. За. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 5, 6, 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 5680 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет, шест, девет, едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нали така? Добре, проверка начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 5-6-8-5 за против въздържали се отхвърля се 5-6-7-9 за против 5 6 въздържали се, приема се. 5, 6, 9, 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Това е, ако не се лъжа. We get to the item of employment and social... И така преминаваме към следващата точка – заетост и социални политики в еврозоната. Яна Тон е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Благодаря на секретарията и на политическите съветници за тяхната неоценима помощ. Подготвили сме кратък тест, подготвят се, е, подобряват се условията на пазара на труда в Европейския съюз, но все пак има е, големи разлики между държавите членки. Е, по отношение на заетостта отбелязваме положителни тенденции, но младежката заетост все още е, е на лице и представлява наша е, сериозна грижа. Трябва да е, подкрепим мерките, които държавите членки предприемат за преодоляване на проблемите. Нека да се спра на специфичните препоръки за страните те показват, че през 2012 година всъщност е имал известен напредък. 71% от държавите е, са изпълнили поръките, но през 18-та година малко повече от 30%, т.е. забелязваме спад в готовността на държавите членки да подпомагат е, нашата политика е, и препоръките, които им се дават. Така че комисията би трябвало да упражни повече натиск върху държавите членки, за да изпълняват те по-добре препоръките. Извинете ме, госпожо Том, но получихме е, сигнал от преводачите, че трябва да говорите по-бавно. Да, ще се опитам да намаля темпото. Важно е комисията да повлияе, да упражни натиск върху държавите членки по отношение на препоръките. Това, в противен случай цялото упражнение е просто безсмислено много важна и са условията на пазара на труда, не само по отношение на равенство между половете, но и на създаване на равноправни е, условия е, за заетост за хората с увреждания. Е, образователната е, програма, обучението също трябва да бъдат подобрени в това отношение е, забелязваме е, така, драстичен спад и в тази сфера. Предприятията вече е, е, е, не се занимава така активно с обучението, а и няма чак толкова много кандидати за е, стажовете, които предлагат. Трябва да видим какво може да се направи в това отношение, тъй като много бързо трябва да се придобиват умения и знания във връзка с новите технологии целите за намаляване на бедността 2020 са постигнати 150 е, е, е, милиона са хората, живещи в бедност. През 2017 за Европейския съюз междувременно вече този брой е намалял, той е около 17 милиона, така че в това отношение действително очевидно се работи много активно. Извинения за преводачите накрая от ораторката. И така, нека да чуем сега госпожа Лауш от НП като докладчик в Сянка. Ние сме работили с докладчика по този текст. Много важни са аспектите на социалната политика, политиката по отношение на заетостта и подобряването на економическите условия, намаляване на бедността все още, е, независимо от постигнатите резултати, отбелязваме е, доста солиден ръст на безработицата, включително младежка безработица. Е, важно е да обърнем внимание и на здравето на работещите, на менталното, на психическото здраве. Това е изключително важен фактор във връзка е, и с економическото е, развитие на Европейския съюз. Е, трябва да се вземат необходимите мерки за превенция. А, изключително важно естествено е да се помисли и за а, условията на работното място. През 2018 година се е, отбелязва доста висок ръст на хора, които страдат от а, е, психически разстройства и естествено трябва да използваме абсолютно всички възможности, за да се преборим с това опасно явление е, Причините много често са и в трудовия процес, в рамките на работното място, но и поради напрежението между така, семейни задължения и работа. И трябва да се отделят много повече средства, за да се преодолее този опасен фактор. Економическите условията трябва да се подобрят. Е, е, някои от е, групите са изключени дори от превентивните мерки в здравеопазването, които все още са недостатъчни като цяло. Така че ние се нуждаем от много по-активни действия. Заболяванията сред работещите са много важен економически фактор. Е, би трябвало да обърнем повече внимание на програмите, които насърчават е, физическото и психическото здраве, които укрепват това здраве, особено психическото здраве, води до много сериозни е, последствия за конкретното лице за членовете на семейството, но също и за работодателя. Така че в това отношение трябва да се предвидят много повече мерки. Надявам се, че ще работим съвместно в духа на добро сътрудничество и по-нататък. От социалисти и демократи ще чуем Никола Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика госпожа Яна Том. Надявам се, че правилно произнасяме името. Благодаря за текста, както и за представенето на текста, което тя току-що направи. Социалните, економическите въпроси, естествено, трябва да са тясно свързани помежду си. Ние се нуждаем от социално сближаване, от економическо сближаване, но също и от напредък по отношение на опазване на околната среда. Всичко това трябва да бъде свързано в едно цяло. Само така ще можем да постигнем по-добри резултати като цяло. Ние чухме това и в речта при встъпването в длъжност на президента на нашия е, парламент през този легислатурен период. Е, действително, гражданите гледат на екологичните и на социално-економическите въпроси като на едно е, цяло. Ние сме тук хората, които представляват всички наши граждани. Естествено, трябва да обърнем особено внимание на това, което е важно за гражданите. Постигнахме е, много подобрения по отношение на заетостта през последните години, но все още има е, е, много слабости. Все още не сме преодоляли изцяло последствията от кризата. И затова нашата комисия трябва да отправи едно силно послание е, към е, всички останали членове на е, Европейския парламент за това, че се нуждаем от една приобщаваща стратегия за приобщаващ растеж по време на европейския семестър. Трябва да работим за създаването на повече е, достойни, е, приемливи работни места, които е, да предвиждат и добро адекватно заплащане за положения труд. Е, госпожа Том вече говори за това, че е, има е, известен напредък по отношение на е, бедността, но е, все още има какво да се прави, за да постигнем целта от 2020 година. Е, има много различия е, в това отношение между държавите членки. И то не е само между държавите членки, но и между е, регионите – много различна е картината и по отношение на младежката безработица. Младото поколение е, ще ни се добери, ако ние е, продължим да работим за намаляване на безработицата сред младите. Има няколко държави членки, в които младежката безработица е, все още е около 30%, а беше и над 40% преди години. Има промени в резултат на технологиите, в резултат на климатичните промени, които се отразяват и на заетостта и социалната политика. И затова ние трябва да се опитаме да направим преход и да променим нашата економическа, социална политика, данъчната политика, екологичната политика, необходимо ни е да променим нещата, за да осъществим един бърз и плавен преход в името на всички граждани към новите условия. Новите технологии предлагат много възможности, но същевременно представляват и риск. Трябва да помислим за зле платения, не социално осигурен труд, за альтернативните форми, които се отразяват неблагоприятно на пазара на труда като цяло и на хората, за неравенството между половете. Има известно подобрение, но все още сме много-много далеч от целите, е, записани и в договора е, от Рим, а именно равенство между половете. В това отношение е необходимо подобряване на инструментите за постигане на много по-добър резултат и пълно равенство. Нови инструменти са необходими е, и на национално равнище с подкрепата на Европейския съюз. Те могат да се разработят по отношение и на младежката заетост, можем да кажем, че има известно подобрение, но и то в глобален е, аспект, но все още е, в резултат на економическите затруднения е, има безработица сред младите хори в някои държави членки. И затова е много важно да подчертаем колко а, съществена роля играе политиката по отношение на хората, в, които са най-уязвими, в неравностойно положение, емигрантите, хората с обреждания трябва да бъдат споменати на първо място. А, на практика това са и хората, които най-малко извличат полза от е, някои положителни тенденции на пазара на труда в момента. Е, държавите е, членки се споразумяха за това, че винаги трябва да се следва принципа на честност и справедливост. Това е принципа и на все още е действащия състав на комисията, но този принцип трябва да бъде прокаран по време и на промените по отношение на цифровизацията и економиката. Ще трябва да намалим различията, които все още съществуват по отношение на заплащане и цялостно положение. Кира Петър Хансен от зелените. Да, благодаря за добрия проектотекст. Ще подчертая това, което е важно за зелените. Нашите социални цели са естествено свързани с економическите ни цели. Социалното измерение е е, всъщност е, е, предполага винаги справедливост, социална справедливост. Економиката в еврозоната трябва да се използва и за декармонизация, най-вече в промишлеността, но и в другите сектори. Специално внимание ние отделяме и на самонаетите, е, и работещите с, е, е, при намалено работно време. Естествено, специално внимание заслужават хората в неравностойно положение, най-вече хората с увреждания и мигрантите. Да, благодаря. Много бързо приключихте. Има ли още някой, който би искал да вземе думата от идентичност и демокрация? Не е посочено име. Госпожа Револска, ако правилно чувам името, от ЕКАРЕ. Благодаря. Благодаря за предоставената информация, която беше много ясна и прозрачна. И всъщност по този начин ние се доближаваме до проблема за политиката за заетост и правилната политика в тази област всъщност е, е ключът към развитието на Европа в добра посока. Ситуацията не винаги е добра, има различни проблеми, които вече бяха подчертани от изказалите се преди мен. Има един аспект, който не беше засегнат, като например качеството на труда, етиката на труда, културата на труда и също така безопасността и Цената на труда. Аз мисля, че това са елементи, които понякога биха могли да подобрят индекса на заето. Също така се повдига въпроса за недискриминацията. В тази връзка – трябва да се използват ефикасни мерки, различни методи, които са използвани до сега приключиха с фиаско. Гаранцията за младите хора, т.е. младежката гаранция, други инициативи. Ние не успяваме да подобрим ситуацията, свързана с безработицата в различни страни и най-вече младежката безработица пазарът на труда днес в Европа се намира в добра ситуация. Ние трябва да използваме възможностите, които предлагат новите технологии, новите средства за комуникация и това е едно от най-големите предизвикателства, защото качеството на труда, характера на труда ще е, пострада от някои иновации. Ние трябва да се подготвим за засилената мобилност и използването на всякакви видове нови технологии, които могат да сменят характера на труда. Този документ трябва да вземе предвид гъвкавостта, така че да посрещнем всички предизвикателства. Ние сме готови за конструктивна работа, за да можем да получим един задоволителен крайен текст. Obrigada. Gostaríamos de... Госпожа Перера от Обединената левица, благодаря. Първо искам да изкажа благодарност на докладчика. Ние споделяме с вас загрижеността, свързана с младежката безработица, която все още е твърде висока. Също така има и така наречената активна бедност, бедност на работещите. Затова трябва да се създадат работни места, трябва да се борим срещу неравенството. След това ролята на евро да, и каква е ролята на европейското управление. Според мен е, трябва да обърнем лице към економическите и социални проблеми в еврозоната и специфичните препоръки за отделните страни. Тези препоръки като цяло имат е, за последица приватизация на някои сектори, замразяване на работните заплати и е, ние би трябвало да засилим социалните права. Трябва да прилагаме повече социалните елементи, трябва да се адаптираме към целите за устойчиво развитие и разбира се, е, поставяме под въпрос и пакта за растеж и стабилност. Според мен това, което преживяват работниците не е честно. Всяка година се ограничават работните им права, трудовите им доходи, също така тяхното достоинство се засяга от неолибералната криза в Европа. В Португалия хората не са забравили какъв беше предишния сценарий. Заплахите и ограниченията, които съществуват по отношение на суверенния избор. Португалците не са забравили годините на тройката, така че можете да очаквате да вземаме думата, когато има нужда от нас. Word. Благодаря. Сега госпожа чуте, моля. Pirmiausia, dėkoju poniai pranešėjai Janai Tom. Iš tikrųjų, pranešimas Искам да благодаря на нашия докладчик, защото докладът всъщност включва много проблеми, цяла палитра от проблеми, показва не само всички аспекти на политиката на заетост и на социалната политика в еврозоната. Проблемът Всъщност ние имаме много проблеми и аз искам да насоча вниманието ви към проблеми, по които Европейския парламент вече започна да работи и се надявам, че нашата комисия ще продължи да прави това. Трябва да направим необходимото, за да се смени качеството на живот на хората. Първо, разликите в заплащането между мъжете и жените. Ние трябва да признаем, че ние не успяхме да коригираме тази разлика и това означава, че имаме нужда от документи на европейско равнище, които позволяват да се смени тази ситуация. Второ, заетостта на младите хора или по-скоро безработицата сред младите хора. Ние имаме достатъчно ефективни средства, като младежката гаранция, също така и други европейски инструменти, за да подобрим заетостта на младите хора но нивото на безработица на младите хора в някои държави членки е по-високо от средното за Европа. Това означава, че нашите механизми не винаги функционират. Има проблеми и също така бедността. Става дума за много важни проблеми. Бедността сред работещите хора. Този феномен се наблюдава от няколко години, а ние не успяхме да се справим с него. Това означава, че хората работят, обаче заплатата им не позволява да живеят достойно. И тук е, в Европейския парламент ще трябва да си помислим как да направим така хората да получават достойно заплащане, да не живеят в бедност. И имаме много документи на европейско равнище – където се посочва, че трябва да изкореним бедността, но не е направено това. 20 милиона живеят в бедност в Европейския съюз. Това означава, че наред с националните програми трябва и европейски програми. Една европейска гаранция би ни помогнала да се справим с този проблем. Искам да посоча нещо и във връзка с комисията. Комисията направи препоръки към държавите членки във връзка с социалната политика, с заетостта, обаче една трета държави членки не смятат, че трябва да прилагат на практика тези препоръки препоръки. Защо тогава те се изготвят, ако никой не ги прилага? Трябва да работим заедно с Европейската комисия, така че държавите членки наистина да изпълняват тези препоръки, иначе нищо няма да се промени. И е, освен това, Искам да посоча, че трябва да подобрим качеството на живот на нашите граждани, така че поздравявам нашия докладчик – докладчиците в сянка също и се надявам, че нашата работа през следващите години ще даде конкретни резултати, ще имаме законодателни текстове, които ще дадат възможност за подобряване на живота на хората в Европейския съюз. Благодаря. Сега Николао Алаванос. Е, Благодаря. Що се отнася до доклада, който обсъждаме в момента, бих казал, че е много важно наистина да се обсъди внимателно какво точно ще запишем в този доклад, защото тук се прокарва паралелна линия между така наречените стандартни и така наречените нестандартни работници. Какво означава стандартна и нестандартна заетост? Общите данни по тези въпроси, предоставени от световните организации, показват, че една трета от заетите всъщност са в неизгодно положение. Средната заплата де-факто е намаляла поради въвеждането на Европейския стълб на социалните права. Да не говорим, че трябва да се отчитат фактори като застаряването на населението, устойчивостта на пенсионните фондове. По-настоящем тя е поставена на риск. Ако погледнете положението на хората и ако те бъдат разделени на три различни групи, млади хора между 20 и 45 и над 45 години, ще видим, че не може да има еднакви мерки за трите групи. Не може да има нещо като панацея. Може, естествено, и трябва да се приложат препоръките по държави, но те не могат да бъдат панацея. В Гърция работниците имат все по-малко права, въвеждат се гъвкави форми на труд, за да се намалят разходите на работодателите. Въведе се законодателство срещу стачките. Има някои работодатели и предприемачи, които много по-лесно могат сега да уволняват онези, на които са дали работа. Целта на въведените политики, според мен, в крайна сметка е да се даде тласък на правата на работодателите и да се е, нанесе вреда на заетите. Да се урежат максимално техните права. Защо да не отчитаме по по-добър начин правата на работниците? Госпожа Голмини има думата. Благодаря. Бих искала на първо място да благодаря на докладчика госпожа Яна Том, така се произнася името й. Мисля, че проекта на резолюция е изключително добър и всеобхватен. Отчитат се много различни аспекти и проблеми на трудовия пазар. Мисля, че това е правилна крачка. Необходимо е да се укрепят действията на Европейската комисия по тези въпроси. Искам всъщност да наблегна само на едно нещо, което според мен липсва от проекта на текст. Аз в момента разработвам изменения, които ще внеса. Крайният срок, естествено, е 5 септември. Има нещо, което липсва тук. За какво става дума? държавните агенции за осигуряване на заетост. Прогнозата за заетостта от последните две години винаги е показвала, че е на лице необходимостта да се модернизират тези услуги Необходимо е да има хармонизация, освен това в Европа, що се отнася до предоставянето на услуги за безработните, услуги за намиране на работно място на заетост. Бих искала да внеса изменения в тази връзка. Надявам се, че те ще бъдат внедрени в текста, тъй като мисля, че има подобни изменения, които са подкрепени от различни политически групи. Имаме нужда от държавни агенции, които няма да съсредоточават своите усилия само върху онези групи от населението, които са в неизгодно положение. Тези агенции трябва да са хармонизирани, да работят навсякъде по един и същи начин в Европа. Благодаря. Благодаря, госпожа Бишов. Yes. Thank you very much. Already a lot of... Благодаря. Много неща вече бяха казани. Мисля, че проекта на доклад е нещо много важно и самия доклад ще бъде много важен. Добри сме в анализите, но не сме добри, що се отнася до правенето на конкретни препоръки. Как можем да подобрим текста. Аз съм съгласна, че инвестициите са от ключово значение. Мисля, че трябва да поставям акцента върху инвестициите със социален характер. Какво липсва тук според мен? Когато говорим за добри условия на труд, мисля, че трябва да укрепим възможностите за водене на колективни преговори, колективно договаряне – мисля, че това е нещо много важно. Благодаря. Благодаря. Преди да преминем нататък, няколко бележки и от мое име. Чух казаното от колегите. Не чух обаче конкретни думи относно основните проблеми. Знаем ли, например, защо младежката безработица е толкова висока? Ние се опитваме да решим проблема чрез мерки, но те като че ли не помагат. Трябва да си зададем някои важни въпроси, като например защо работодателите не търсят млади хора. Чувам често, че проблема е свързан с образованието на младите хора, че те не са готови да започнат работа на съответното място, не са готови да поемат отговорност, съответно съответния работодател няма никаква, никакво основание да привлече такъв човек. Може да наливаме средства в различните фондове, но ефикасността не е нещо, на което можем да повлияем с нашите политики. Може би е необходимо да се заемем с образованието на младите хора, да включим в нашите начинания преподаватели от университетите, да говорим за образователния процес. Не трябва ли университетите да подготвят кадри, които да са готови за наемане от работодателите? Това е дребната бележка, която исках да направя. И сега ми остава да ви информирам за крайните срокове. Крайен срок за внасяне на изменения 5 септември на обяд. Работим само на английски и измененията могат да бъдат внасени само по електронната поща. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 2 или на 3 октомври. Сега ще дам думата на комисията, представителя на ГД Трудова заетост. Ще си изкаже господин Юте. Благодаря, госпожо председател. Няколко коментара по този доклад. Всъщност, е, деликатно е положението. Обсъждате доклада преди началото на новия мандат на комисията. Що се отнася до политиката на заетостта, намаляването на бедността, много неща бяха постигнати. Естествено, много от е, нещата, много от проблемите не са решени, както и вие казвате. Като цяло, в доклада се отразяват политиките на комисията Юнкер, подходите на тази комисия. Споменавате конкретно Европейския стълб на социалните права. Целта е да има хоризонтално сближаване. Що се отнася до препоръките по държави, комисията споделя вашите тревоги относно степента на изпълнение. Трябва да се отбележа обаче, че прилагането на значими реформи, които оказват въздействие върху живота на хората, отнема време. Затова има нужда от дебати, дискусии между социалните партньори и така нататък. Ние няма как да забравим нещо подобно. Съгласни сме, че като цяло системата на европейския семестър и в частност препоръките по държави има имат всичките въздействия върху живота на гражданите. В заключение, и аз отбелязвам, че има много неща в доклада, които съответстват на политическите насоки, очертани от госпожа фон дер Лайен, бъдещия председател на комисията. Господин Шмидт говори по този, говори по този въпрос. Мисля, че ние ще продължим работата и в тази връзка. Благодаря. И сега Давам думата на госпожа Том за заключителни слова. Благодаря ви, уважаеми колеги, за този дебат. Вероятно знаете, че понякога, когато работим по доклади, се изказват само докладчиците в сянка. Много се радвам, когато се изказват и други колеги. Благодаря. Споделям вижданията на повечето от вас. Знаете обаче, че сме ограничени от към брой знаци имаме право само на 600 символа. Аз очаквам с нетърпение нашата бъдеща работа. Ще се опитам да отразя вашите виждания, доколкото е възможно. Благодаря ви за този дебат. Благодаря, казва председателката. Сега преминаваме към точката, която се нарича размяна на мнения с Йост Корте, генерален директор на ГД Трудова заетост. Добре дошъл! Please, Mr. Имате думата, господин Корте. Давам ви думата за вашата презентация. Thank you very much, uh, dear. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Николсонова, уважаеми депутати, благодаря ви за поканата. В момента провеждате едно от първите си заседания. Много се радвам, че ме поканихте точно на това заседание да представя дейността на моята генерална дирекция. За мен е привилегия. Ще ви представя и основните политики, за които отговаряме в рамките на Европейската комисия. В началото искам да ви припомня каква важна роля изигра вашата комисия през последните 5 години. Председателя Юнкер имаше много амбициозен дневен ред. Същото въжи и за дневния ред на нашия комисар, госпожа Мариане Тайсен. Искам да кажа, че без вашата помощ нямаше как да се приемат толкова много важни нормативни актове и нямаше как и да се включат в дневния ред на Европейския съюз толкова важни въпроси с социален характер. Много съм благодарен на парламента. Имам много хубави спомени от интензивната работа, която извършихме в рамките на много тристранни разговори и в рамките на други дейности. Днес нямам намерение да ви представям всяка една дейност, за която отговаряме, тъй като мисля, че ще ви отекча. Ще ми трябват и много часове. Не мисля, че това е полезно. Нашата генерална дирекция отговаря за широк набор от дейности. Ето защо аз поисках от директорите, които са ми подчинени, те са тук в залата, да са на ваше разположение. Може да се обръщате към тях по всички въпроси. Надявам се, че ще приемете тази покана. Аз ще говоря само за най-основните дейности. Естествено, ще имате възможности за задаване на въпроси. Ние ще положим всички усилия, за да ви отговорим. Първо ще кажа няколко думи относно генералната дирекция, която оглавявам. След това ще ви представя основните четири стълба на нашата работа. Ще говоря по блокове. Първо място законодателство, на второ място европейския семестър, който току-що обсъдихте. На трето място средствата. На нас се падат около 10% от МФР. И накрая диалозите с социалните партньори в рамките на гражданското общество. Това са четирите блока, за които ще говоря. Първо, ще ви представя дейността на генералната дирекция. Ще говоря на френски. Позволете ми да премина на френски, за да ви представя моята генерална дирекция. Тя се нарича Трудова заето, социални въпроси и приобщаване. В рамките на комисията тази генерална дирекция отговаря за прилагането на политически, законодателни и финансови мерки. Отговаряме освен това за насърчаването на социалните права, свободното движение на хора, създаването на социалната пазарна економика, която, знаете, трябва да гарантира и нашата конкурентоспособност в Европейския съюз. Виждате, че сме доста амбициозни. Нашия комисар е Марияна Тайсън. Имаме удоволствието да работим с заместник председателя Домбровскис, тъй като той отговаря за нашия портфейл и естествено работим и с самия председател Юнкер. Ентусиазма на всички тези хора, техния експертен опит доведоха до това, че трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването се превърнаха в централна област на развитие на, на Европейския съюз. Имаме 900 човека, които работят в нашата генерална дирекция. В Брюксел имаме три сгради, в Люксембург имаме една сграда с служители, тя отговаря за безопасността на трудовото място. Имаме пет основни задачи. Отговаряме за економически и социален анализ. Отговаряме за законодателството, за уменията, за компетенциите, Отговаряме за управлението на фондове, отговаряме не на последно място за професионалното образование, обучение. Отговаряме за част от бюджета, естествено, на Европейския съюз. Сътрудничим, естествено, с Сметната палата. Около 30,5 милиарда евро годишно – са средствата, които управляваме. Имаме 9 бюра, които отговарят за 28-те държави членки. Те управляват социалните средства и средствата за държавите членки. Значи 30,5 милиарда евро годишно, повтарям, около 10% от бюджета на Европейския съюз. И накрая искам да кажа, че под нашата шапка са и пет децентрализирани европейски агенции. Ще ги спомена на английски, защото сме свикнали с техните английски наименования. Значи Еврофанд, Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд в Дъблин. На второ място Европейската агенция за безопасност на работното място – и за здравеопазване на работниците, ЕО ОША в Билбао, СДФОП за професионалното образование и обучение в Солон, агенцията в Торино за обучението и Европейския орган по труда, създаден неодавна, който ще бъде базиран в Братислава. Какви са основните ни задачи? С какво се занимават тези 900 наши служители всеки ден? Както вече ви казах, имаме 4 основни блока. Законодателство, социален диалог, бюджет и така нататък. Първо трябва да спомена обаче социалните и трудовите права. Всички държави членки приеха така наречения стълб на социалните права. Той се приема в Гьотеборг през 2017 година. Това беше първата подобна инициатива от 20 години на сам Европейския парламент загра ключова роля. Отново казвам, за първи път имахме такава мащабна инициатива от приемането на хартата на социалните права, която датира от 2000-та година. Имате копие пред себе си на този документ. Той е много добър. Не е лесна тази материя. Прочетете, ако искате, каква е същината на този стълб. В него са залегнали 20 принципа и права, които са от съществено значение за доброто функциониране на трудовите пазари и на системите на благосъстояние. Тези принципи сега са пътеводния гид за всички дейности на нашата дирекция и за комисията като цяло. Всички нива на управление, всички социални партньори, представители на гражданското общество трябва да дадат своята дан. Вероятно сте забелязали, че бъдещата председателка фон дер Лайен също прие в рамките на своите политически насоки ангажимента напълно да приложи този социален стълб. Искам да припомня не само този факт, но и факта, че Европейския съвет, представителите на държавните и правителствените ръководители на ЕС потвърдиха своята ангажираност по този стълб. Има така наречения нов стратегически дневен ред, който беше прият от Европейския съвет през юни. Той не получи голямо внимание, тъй като съвета се занимаваше основно с избирането на бъдещия председател на комисията, но ви прикамвам да му обърнете внимание. Това е стълба, който всъщност очертава всички дейности, които искам да ви представя. Законодателство. Важно е, е да обясна накратко, че съществуват е, разпоредби в договора, за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават да приемаме законодателство в сферата на социалните въпроси. Трябва да кажем, че става дума за много комплексни правила, които са заложени в нашето законодателство. Като започнем от е, е, 45 член на договора свободно движение на е, лица. Е, законодателството трябва да осигури е, равноправно третиране и равни възможности. 48 член също, който е много важен, той се отнася до единия пазар и социалната сигурност в европейските държави членки. Мариан Тайсер ще говори по този въпрос днес в 5 часа. Става дума за правния акт 883 от 2004 година. Не става дума единствено за правните актове, които сме приели. Става дума за хармонизацията, която е, е много важна концепция, която вие ще обсъждате с комисаря днес след обед. Е, и освен това имаме и е, член 153. Е, това е друга глава, главата социална политика. Разпоредбите тук дават възможност на Европейския съюз да поема отговорността по отношение на някои сфери 154, 155, 156 член са също много важни. Ние сме провеждали семинар по тези въпроси. Е, става дума за това, че Европейският съюз има възможност е, да установи е, минимален набор от стандарти, от норми във връзка с социалната политика, условия на труд, социална сигурност, социална защита и закрила на работещите, безопасност на работата, информиране на работещите, интегриране на хората, които са изключени от пазара на труда. Е, става дума за минимални стандарти. Е, естествено, държавите членки могат е, да надскочат рамките на минималните норми е, в европейското законодателство. Е, има неразбиране по отношение на това, е, което правим. Ние всъщност не само подготвяме законодателство, ние на практика и провеждаме изпълнението или ръководим изпълнението в държавите членки. Освен това се занимаваме и с аналитична дейност, политически анализи, мислим за по-добро законодателство, предприемаме инициативи. Всичко това е правено по време на комисията Юнкер. Процесът на взимане на решение естествено се разшири. През годините голяма част от тези сфери не са вече е, предмет на обикновената законодателна процедура, а става дума за е, е, е, съвместно взимане на решение, е, съвместно взимане на решение е, между парламента и съвета. Изисква се квалифицирано мнозинство в някои случаи в съвета, което е много трудно за постигане. И в много случаи е, всъщност е, е, вие не можете, така да се каже, да наложите вашите виждания, тъй като е необходимо единодушие, макар че можете, естествено, да постигнете много с средствата, с които разполагате. И така наречената пасарелна клауза, която позволява да се премине към квалифицираното мнозинство и към обикновената законодателна процедура. Това е много интересен момент, който заслужава особено внимание. Последните години е, с господин Юнкер и Мариана Тайсен ние представихме 27 е, законодателни предложения – във връзка с изпълнението на всичко това, което е предвидено в социалния стълб и е, постигане на е, категорията на е, тройно А по отношение и на нашата сфера, не само в категоризацията на банките и на Съюза като економическа общност. Освен това, новия регламент за СФ плюс освен това фонда за иновации 883 2004 със съответните изменения. Още не сме постигнали, за съжаление, съгласие по него. Това, което обаче действително е прокарано вече, нови правила за е, така, равновесие между личен и, е, и професионален живот, новия акт за достъпност, е, услуги, продукти, които подобряват положението на хората с увреждания. Подобрява се положението на много-много милиони хора и още нещо, което през последните пет години съветът идентифицира като проблем и комисията действително обърна особено внимание на тези въпроси. Както по, в рамките на работните места, така и в обществения живот. Много работещи, освен това, са експонирани. Те са под въздействието на опасни химикали. Е, безопасността на труда за това бе е, централна тема за нас. Освен това, новия дневен ред за е, на Европа за нови умения по отношение на образованието и обучението и специално обучението. Трябва да кажем, че ние имаме ограничени възможности за действие, защото те са от правомощието на държавите членки, но по отношение на уменията имаме компетенции. И разгърнахме редица дейности за подобряване на състоянието Говорихме за младежка е, безработица е, и за това, че са необходими нови умения и знания на младите хора и не само на младите хора. Много важен момент, е, комисарят Тайсън всъщност отдели много внимание на модернизацията на образованието и обучението и подобряването на репутацията на нашите е, университети и е, места за обучение. Не само когато става дума за университети, Европа трябва да се е, е, гордее с е, образователната си система и своите учебни заведения, но и когато става дума за места за обучение на квалифицирани работници. Нещо, което е изключително важно. Ако ми позволите, ще кажа няколко думи сега на немски. Свободното движение на работниците е основен принцип на Европейския съюз. В момента 17,5 милиона европейски граждани се възползват от свободното движение. Работят и живеят в друга държава член, не в тяхната родина. Това се отнася и за Холандия, моята родина. Има много такива е, граждани, които се възползват от свободното движение. Е, младежката е, заетост и движението на младите хора, е, свободното им движение е, и през следващата година ще бъде една централна тема за Европа по предложение на комисаря е, Кръм, е, Юнкер, на председателя на комисията. Е, 30 юли 2020 година на основата на а, приятата от нас директива ние ще се опитаме да постигнем нещо повече в това отношение. Ще трябва естествено да насърчим и работодателите за едно по-справедливо регулиране на пазара на труда. Агенцията ЕЛА със седалище Братислава ще започне през следващата година да работи, ще подпомага националните органи по отношение на свободното движение на и командироването и подобряването на системата за социална сигурност парламентът изигра много важна роля при преговорите за приемането на регламента за ЕЛА, който бе прият в началото на тази година през пролета. И на английски сега. Европейския семестър. Ще бъда кратък. Младежка заетост. Тук това е основната тема годишният цикъл на економическата и социална координация на политиката в Европейския съюз в тези сфери, естествено е свързана и с националната политика. Извинете ме. И така, координацията по време на семестъра ще даде възможност на държавите членки да реформират своята система, да реализират економически растеж, да преодолеят трудностите в резултат на кризата. Подготвили сме е, слайд с е, статистически данни за економическото развитие е, към септември 2019. И от слайдовете, които сме предоставили на вашето внимание, виждате, че продължава е, спадът. Е, това е свързано естествено е, с е, сериозността на кризата. Е, има известно подобрение е, с годините. Е, в сравнение с годините, в които кризата вилнееше. Но когато прегледате тези цифри и данни, имайте предвид, че стана, става дума за средни статистически данни за Европейския съюз. Ако погледнете разбивката вече по държави членки, ще видите колко различна е ситуацията – има много висока заетост, най-вече младежка безработица, извинявайте, в някои от държавите членки и тук различията са огромни между държавите членки. в цялата статистика, с която разполагаме, същевременно има а, и а, а, положителни моменти и тенденции. Никога не сме имали толкова много хора, които са били на работа, както към момента. А, но не всички граждани от всички държави членки се възползват от това положително развитие. Все още имаме високо ниво на. А, на бедност, на социално изключване. Най-засегнати са децата в някои държави членки, младите хора, хората с увреждания и хората от младсинствата, най-вече ромите. Те все още са в най- уязвима ситуация. Същевременно, говоряки за бедност, ние се опитваме да обхванем естествено и проблемите, свързани с бездомните, хората, които не разполагат с покрив над главата си. Социалното измерение естествено надхвърля границите на класическите сфери в рамките на европейския семестър. Ние се опитваме е, да обхванем всички аспекти. Основното послание е, че не става дума само за е, въпроси свързани с е, финансите и отговорността на ми министрите на финансите. Става дума за много повече. Господин Юнкер вече посочи е, това. Трябва да се насочат усилията в рамките на семестъра Имаме и е, социална е, справка, е, в която са разгледани различните бенчмаркове. Много интересна е тази таблица за представителите на различните държави членки. Естествено, има отново различни нива на развитие в държавите членки. Има държави, които са много напред, други, които изостават. Има решение на държ... съвета и на комисията, което препоръчва именно държавите членки да обърнат много внимание на социалните препоръки. 45% от всички препоръки и е, се отнасят именно до социалната политика на държавите членки и до е, уменията включително и социални, граждански умения. Много ясни са принципите и задълженията на комисията в рамките на Европейския семестър. Комисията се задължава да обсъжда с парламента, преди да предприеме всяка следваща стъпка, своите начинания и намерения с парламента. И така накрая Европейския социален фонд, е, повече от 16 години. Това е основният инструмент е, за инвестиране е, в нашата сфера. През, в плана за 2020-2027 година и МФР ние включваме и ЕСФ плюс за 7 години се предвиждат е, е, доста милиарди, много повече, отколкото от средствата, с които разполагаме към момента. Това е действително един сериозен ангажимент. Като имаме преди цялостната ситуация, е, без да споменаваме дори Брексит, знаете, че това са значителни усилия. Ще трябва, е, както ви казах, е, да имаме предвид, че става дума за 10% от МФР. Е, Социалния фонд естествено не е единствения инструмент, има и четири други фонда. Трябва да положим усилия, за да ги направим по-добре насочени, по-ориентирани инициативата за младежка заетост, фонда за най-онеправданите, за най-уязвимите, така нареченото ИЗИ, също трябва да бъде споменато. Ние смятаме, че в ИСФ плюс ще трябва да влезе и ИСИ в бъдеще освен ФИТ и инициативата за младежка заетост и освен това фонда за инвестиции след като говорим за ESF+, имаме предвид естествено обхващане на всички тези фондове и инициативи защото е, в рамките на инвестиционния фонд, е, който е след нас, така да се каже, той е, ще осъществи именно всичко това, което сме предвидели за модернизация на пазара на труда, за приобщаване на хората към пазара на труда младежи и възрастни. И накрая, нека да спомена InvestEU, така нареченият е, фонд Юнкер. Е, е, в бъдеще ще го наричаме InvestEU. Този фонд ще предлага кредити, банково кредитиране и там се предвижда и така наречения социален прозорец, social window, 50 е, милиарда е, като е, ливарич за инвестиции. И накрая социалния диалог. Това е ключова тема. Имаме желанието да внесем малко повече живот, нови елементи до 2000 50-та година, както на европейско, така и на национално равнище, но в краткосрочен план смятаме да засилим секторния диалог, диалога между социалните партньори в индустриалната сфера, да засилим, така да се каже, този елемент в рамките на социалния стълб. Годишно има а, среща на високо равнище по социални въпроси а, и а, както работодателите, така и синдикатите са на масата а, по време на този, тази среща на върха. Социалните партньори и, не се а, покриват изцяло с гражданското общество. Става дума за различни понятия и различни неща, макар че и двете са много важни за нашето развитие. Е, това е, което исках да ви кажа във връзка с основните задачи и насоки в работата на а, нашата генерална дирекция. Може би отнех малко повече време, отколкото ви се искаше, но ми се струва, че а, всичко това, за което говорим, е важно. И какво ще стане а, близко бъдеще. Естествено, е, речта на е, новоизбраният председател на комисията е, е така да се каже, важният момент. Тази реч, встъпителна реч, ще бъде много важна. Тя ще представи и вижданията за работната програма на комисията. Моите колеги и аз от сега можем да кажем, че сме много ангажирани е, с нашите задачи и работа и във връзка с подготовката, е, включително и на е, словото на председателя на комисията, на новоизбрания председател на комисията, но и е, е, с всичко това, което Мариан Тайсен все още може да ви каже е, до е, встъпването на новия състав на комисията в длъжност на 1 ноември. Няколко неща ще кажа сега. На първо място, в сравнение с положението от пред няколко години, 2014-2015, е, положението е много по-добро. Отправната ни точка по отношение на социалния стълб, е, социалната заетост е, е много по-добра. Естествено, не трябва да се самозалъгваме. Вървим в правилната посока, но не би трябвало да се задоволяваме с постигнатото. Има все още големи разлики в рамките на държавите членки. Има места, на които има много голяма бедност, със социално неравенство. Това е абсолютно неприемливо и ние трябва да решим проблема с социалните партньори, с вас. Има много групи в неравностойно положение. Те имат нужда от постоянно внимание от наша страна. На следващо място тенденциите. Те са очевидни за всички нас. Тенденциите са такива, че в някои области ще трябва да има фундаментална промяна на нашите модели. Какво е бъдещето на заетостта? Виждате, че традиционната заетост се променя и то мащабно. Договорите, по-несигурната заетост, какво да се прави от тук нататък, как да адаптираме нашите системи, как да помогнем на държавите членки да адаптират своите системи. На следващо място, демографските промени в Европа. Тенденциите са ясни за всички. Имаме нужда от допълнителни политически действия в идните години. На следващо място, прехода. Прехода поради измененията в климата. Трябва да преминем към водородно, въглеродно, извинете, неутрална економика, економика, която не оказва въздействие върху климата. Това трябва да стане до 2050 година. На лице е въпроса как да променим своите общества без да поставяме на риск ценния модел, с който разполагаме. Как да останем конкурентоспособни наред с всичко това. Няма да е лесно, ако погледнете речта на бъдещата председателка, ще видите, че тя иска да се постави акцент точно върху всички тези въпроси. И аз съм готов да работя с вас по всички тези теми. Благодаря ви за вниманието. Благодаря господин Корте за тази презентация. Now, I... Сега ще дам думата на координаторите. Искам да обърна внимание на факта, че времето ни притиска. Всеки от вас ще получи само по две минути за въпроси и за коментари, естествено. Първият оратор от името на НП, господин Радке. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми господин Корте, благодаря ви много. Най-вече за това, че представихте успехите от последния мандат. За съжаление преживях това и по време на кампанията. Темата Социална Европа като че ли изобщо не засяга много хора, тя не е в главата им и трябва да си помислим сериозно как бихме могли да постигнем положителни резултати и много по-ясно да представим нещата пред хората, така че те да се възползват от това. Много от успехите, които реализираме, изобщо не се възприемат у дома. Аз искам сега да се спра на една конкретна точка, която вие засегнахте. Става дума за европейския семестър. Има и социален семестър. Това е нещо, което на мен ми липсва. И тук става дума за тарифната връзка, за тарифното обвързване. В своята реч председателката на комисията говори за минимално заплащане и доколкото аз разбирам, нещата са уредени така и в основните договори. Става дума за пазарна економика и достойно заплащане. Минималното заплащане винаги е, е помощно средство и е, тези е, минимални заплати всъщност се определят много произволно от политиците. И за това аз говоря за колективни трудови договори, за тарифното обързване, което като че ли не играе достатъчно голяма роля в някои страни. Благодаря. Госпожа Юнгериус от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин Корте, за тази презентация. Представихте ни вашата генерална дирекция, представихте ни постигнатото. Мисля, че вие справо започнахте с Европейския стълб на социалните права, с неговите основни принципи, с е, поетата политическа отговорност. Аз имам въпрос точно във връзка с последното. Често чуваме изказвания, на госпожа фон дер Лайен. И като слушаме тези изказвания, се чудим кой точно ще изпълнява обещанията, поети в рамките на социалния стълб. Споменахте един от тези 20 принципа, именно достъпните жилища. Ще има ли инициатива от Европейската комисия, за да се увеличи броя им И на следващо място коментар с по-общ характер. Няма ли сериозен риск да се стигне до това да се смята, че държавите членки са отговорни за изпълняването на принципите на социалния стълб тъй като често се говори за субсидиарност. Очаквам от комисията проектна директива за справедливите условия на труд. Често говорите за бъдещето на заетостта, за несигурната заетост на лице е така наречената платформена економика. Платформите твърдят, че по никакъв начин нямат задължение да, сползват, да спазват извинете, трудовите принципи и взаимоотношения. Какво ще направите в тази връзка? Господин Бреслав, ще се обърна към заместник координатора от групата Обнови Европа. Благодаря, господин координатор, госпожа председател, господин генерален директор. Благодаря ви за тази толкова интересна презентация, която е много полезна. За нашата група аз бих настояла да се е, въведе е, европейско социално измерение, като разбира се, ние се опираме на социалния стълб. Е, фона за приспособяване към глобализацията, който ще ни бъде необходим много през идущите месеци, според мен, и разбира се, координацията 883. Другите точки, които за нас са важни, е да продължим да намаляваме младежката безработица, в частност броя на младите хора, които нямат нито работно място, нито пък извършват обучение. Ние трябва да продължим да мислим за нашата младеж и най-вече за тези млади хора, които са в неравностойно положение. Що се отнася до промените във връзка с обучението, с повишаване на квалификацията, също така економичните промени, които се случват много бързо, превежда се, въвежда се, извинете, изкуственият интелект, който води след себе си много проблеми. Трябва да мислим и за екологичните проблеми, така че трябва да мислим за а, екологичните промени, какво това би довело като нови работни места. Виждате, че тази тенденция като че ли буди страхове сред много хора и е, това е всъщност минимума, който трябва да изпълни. Greens, мадам Ланген Зипен. Благодаря, госпожа Ланген Зипен. Благодаря, господин Корте. Ще кажа няколко думи отправени към вас. Благодаря за вашия доклад, също така и предложенията, които за мен са много смислени, но трябва малко да а, смекча нещата в смисъл а, да има все пак капка катран в меда. Бяха наистина приети много важни нормативни актове, но накрая не получаваме желаните резултати. Директивата за работното време бих посочила като пример. Говорихте за здравеопазването, за хората с увреждания. И сега искам да препратя към директивата с заболява... за, за... за хората с заболявания на опорно-двигателния апарат. В Германия се води много разгорещен дебат за хора, които са на изкуствено дишане, те трябва да бъдат настанени в съответни домове, но се мисли дали там ще получат необходимите грижи. Е, тук имаме ясно нарушение на Конвенцията на ООН за човешките права. Това е много интензивен дебат, който се води с министра на здравеопазването. Тази директива е, обещаваше още преди 5 години, че ще бъде постигнат напредък. Казах вече, минималната заплата това е нещо много важно и е, е, Разбира се, ние се радваме на бъдещото сътрудничество и още веднъж искам да посоча, че са необходими нормативни актове, а не препоръки на съвета. Нещата трябва да станат по-дефинитивни, по-конкретни, така че да получат видимост в социалната политика в нашите страни, така че хората да могат да си отговарят на въпроса какво ми носи Европа. А, мадам Жаме? Госпожа Жаме? Благодаря, госпожо председател. Вашето изказване е, привлече моето внимание, но все пак имам някои безпокойства. Говори се сега за Европейската агенция на труда. За мен това не е, е нещо много голямо и също така е, как се върви в тази посока, доколкото виждам, има воля да се организира борба срещу социалния дъмпинг, който се наблюдава в нашата економика. Искам да посоча, че е, има много региони, е, в които има командировани работници. Е, Европейския съюз е, следва една политика на строги економии и е, това всъщност се отразява на много европейски органи и на нашите страни. Тази агенция не зачита суверенитета на държавите и налага своята воля на националните органи. И е, в тази ситуация ние като че ли не сме изключени от нищо, тъй като е, този орган има собствени правомощия и се налага на националните обръци, не дава възможност да се проведе социален е, диалог и Мистер Гойкинг, от името на екара господин Гойкинг. Моин, jetzt haben wir's. Gut, vielen Благодаря. Благодаря първо за вашето изложение. То беше наистина много подробно. Трябва да осъзнаваме, че в Европа в бъдеще ще имаме проблеми по отношение на климатичните промени. Е, работа 4.0 бедност сред старите хора, сред младите хора. Това всичко вие го засегнахте и ние трябва да използваме тези 4 година и половина, за да се превърнем в една економически силна Европа и една по-социална Европа. Както казаха изказалите се преди мен, хората трябва да почувстват доброто влияние на Европа. И тук ще трябва да се насочим към самите корени, а това са семействата в Европа. И е, за това искам да посоча допълнителните детски надбавки, предложени от Европейския съюз. И мога само да призува тук да бъдем много активни, така че хората да почувстват доброто влияние на Европа и да можем да е, издърпаме чергата под краката на определени е, групировки имаме достатъчно време, 4 години и половина, да направим всичко това, иначе всички проблеми, които наблюдаваме сега, няма да могат да бъдат решени. Много неща бяха сега заличени в бюджета. Става дума за економии, но смятам, че е по-добре да ги инвестираме в хората в социални промени, проекти и е, това е което си пожелавам за бъдеще. Благодаря ви за обстойното изложение и се надявам, че ще обърнете внимание на моя коментар. Сега, колеги, ще дам думата на онези от вас, които искат да зададат въпроси. Всъщност, постоянно забравям за Обединената левица или ГУЕ. Нищо лично, господин Вилумсен. Благодаря. Не е добре да забравяте за нас, защото ние сме малка, но важна група. Поне ако се допитате до нас. Всъщност, ние ще присъстваме и винаги ще ви припомняме за нашето съществуване. Благодаря за думата, благодаря за това, че сте тук. Важно е, че можем да водим подобни диалози. Един въпрос относно желанието на Фондер Лайен да се въведе европейска минимална заплата. Знам, че е рано, но ако погледнете политическата програма на Фон дер Лайен, ще видите, че предложението трябва да се появи в рамките на първите 100 дни. Затова искам да попитам какво смятате, какво ще бъде според вас нивото на тази минимална заплата в съотношение с средната заплата и съотношението ще бъде ли едно и също във всички държави членки? И на следващо място, как ще гарантирате, че ще се зачете скандинавския модел на трудовите пазари, където възнаграждението и условията на труд почти на 100% се решават в рамките на колективното трудово договаряне между социалните партньори, а не чрез законодателство. Това са двата ми въпроса. Благодаря за това, че бяхте толкова кратък. И сега имам списък с имена. Първият оратор е господин Здеховски. Благодаря. Видях, че господин Корте е полиглот. Ще пробвам дали знае чешки. Мисля, че ще ме разбере. След това ще отговори също на чешки, вероятно. И така, господин Корте, първият ми въпрос на чешки. Ледне, е, е... Господин Корте, искам да ви задам следния въпрос. САДФОП и Европейския фонд, вие говорихте за двете неща. Посетили сте и двете агенции. Всяка година, когато става дума за тяхното освобождаване от отговорност, ние се срещаме с тях, разбирам. Всичко това, но все пак имам следния въпрос. Как двете агенции би трябвало да функционират. Какъв е техния смисъл? Вашите анализи вземат ли се предвид нашите анализи също? Вземат ли се предвид и дали не трябва да си помислим дали тези две агенции да не бъдат реформирани. Още един въпрос. Социално неравенство в определени държави членки. Австрия взе следните мерки – детските надбавки за чужденците бяха намалени като размер. Госпожа комисаря критикува това, но нямаше следващи стъпки. Гражданите от много държави си задават въпроса как Европейската комисия ще процедира в бъдеще и третият въпрос е свързан с бюджета. Вие имате право, че имаме много чудесни проекти. Това, което вие демонстрирахте, трябва да се възприеме като ясно свидетелство, че европейската политика е много добра, но ние би трябвало да си помислим дали е, ЕСФ не трябва да бъде по-ефективен като фонд и дали ние не би трябвало да надхвърлим спектра на обикновените изисквания. Thank you, President. I will use the... Благодаря ще използвам възможността да говоря на шведски. Благодаря, уважаеми господин генерален директор, за изявлението. Няколко думи за минималната заплата. Както и други колеги, разбрах, че ще има предложение в тази връзка в рамките на първите 100 дни. Затова мисля, че е добре да се увеличат най-низките заплати в Европа, но искам да подчертая, че това трябва да се прави в тясно сътрудничество с партньорите на трудовия пазар и трябва да се отчитат различните модели за договаряне на заплатите в Европа. Въпрос имам във връзка с условията на труд. Знам, че всяка година 4000 европейци загиват на работното си място. Над 80 000 европейци умират от рак поради това, че са изложени на различни вредни вещества. В браншове, в които работят пък много жени, има проблеми с екологично замърсяване, с психични разстройства и така нататък. Въобще трябва ли да има стратегия за по-добри, по-безопасни работни места. Мисля, че трябва да имаме стратегия за нула загинали на работното място. Онези, които стават всяка сутрин за да отидат на работа, трябва да могат вечер да се върнат вкъщи при семействата си. Освен това, обърнете внимание на социалните индикатори и индексите в тази връзка – Можем ли да очакваме подкрепа от Европейската комисия и в тази област? Може ли да очакваме нова, по-амбициозна стратегия за безопасност на работното място? Може ли да очакваме визия за нула загинали на работното място и за наистина хора, които няма да се разболяват от болести като рак, например, поради излагането си на вредни вещества? Господин Мандерс. Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам дружеството или партията 50+. От Холандия. Говорихме за предизборната кампания. Европа работеше много за постигането на просперитет, но залага най-вече на многонационалните компании. Не е ли време да се включат в вашето слово и хората, които живеят в не толкова изгодна среда, защото света така е устроен, че или губиш, или печелиш. Няма средно положение. Надявам се, че комисията и парламента ще намерят начин да включат онези, които са в не толкова изгодно положение. Нещата не се свеждат само до заплати или до доходи. Всички, които са паднали жертва на така наречената социална бездна или пропуст, трябва да получат помощ, защото не може да се помага само с пари или с финансови стимули. Искам да ви приканя да намерите решение, например, за това да се създаде някакъв вид економика за по-възрастните хора. Не може възрастните хора да бъдат изолирани или напълно изключени. Те са изключени, според мен, в известна степен във всички европейски държави. Надявам се, че ще приемете това предизвикателство, да нова в идните няколко години да намерим решение, за да включим и по-възрастните хора в развитието на обществото и не само чрез финансови стимули, а по един социален път. Благодаря. Благодаря, господин Салиба господин Марино да се готви. Благодаря на генералния директор за това, че направи толкова подробно изказване. Имам два въпроса. На първо място, във връзка с плановете на комисията. Често сме чували да се говори за цифровизация – на работното място. Говори се много и за въздействието, което ще има един такъв процес върху трудещите се в Европа. Мисля, че е време да се започне да се говори за законодателство в тази област. Законодателство, което да е насочено към цифровизацията на работното място. Правото да се изолираш от интернет или да се изключиш, както е модерно да се казва, е нещо много важно виждаме какво се случва във Франция, където подобно право се въвежда по настояще Има положителни резултати. Искам да попитам в работната програма на комисията има ли планове да се вземе предвид въвеждане на правото да се изключиш от интернет навсякъде в Европейския съюз. Относно прегледа на социалния фонд, мисля, че този фонд би трябвало да отчита действителността във всички държави членки, включително в по-малките такива, като Малта, например. В Малта ние нямаме много дружества, които да са с повече от 500 работници. За да може Европейския фонд за приспособяване към глобализацията наистина да е ефикасен и ефективен и за да може наистина да постига резултатите, за които беше създаден, то би трябвало ние да гарантираме, че ще се отчита положението във всички държави членки и не на последно място в тези, които са по-малки и в които компаниите не са чак толкова големи. И на следващо място, необходимо е да се вземе предвид предложението на Европейския парламент, за да се намали броя на а, не заетите. Следващия оратор е да се готви госпожа Блинкевичуте. Благодаря. Това наистина беше много подробен доклад. Трябва обаче да се концентрираме върху простите неща. Що се отнася до стълба за социалните права, тук става дума за бъдещето на цяла Европа, не само за социалното и бъдеще, а и защо за нейното бъдеще. И затова за мен беше много важно да изслушам това изложение, да чуя какво е постигнато до сега, но що се отнася до тази социална пропаст в Европа, всъщност това е най-слабото звено от веригата в момента. Тук трябва да направим огромен скок напред. Става дума за четири неща. Минимална заплата, която трябва непременно да обсъдим с социалните партньори и по-специално по отношение на нейното прилагане, много колеги казаха как би трябвало да изглеждат следващите стъпки, тъй като въпросът е неотложен. След това, проблемът свързан с жилищото настаняване, всеки има право да бъде настанен някъде, какви програми са възможни тук този въпрос беше засегнат, но аз имам нужда от повече информация. След това, скандалното изолиране на бездомните хора в много страни на Европа, тези хора се възприемат като бежанци, разглеждат се в една общност с тях. И накрая Искам да се спра на политиката за възрастните хора. Това също е политика, която трябва да се разглежда в общия контекст. Населението застарява и ние трябва да се погрижим за активната старост. Това също е важна политика на Европейския съюз. please get ready. Следващият оратор, госпожа Куйте. Благодаря. Искам да изкажа благодарност е, за направената презентация. Вашата дирекция наистина много продуктивно работи. Вие представихте много нормативни актове, общо 7, от които 4 са приети. Аз съм посочена за докладчик е, за е, фонда за приспособяване към глобализацията и ние работихме е, така, че този доклад да бъде прият възможно най-бързо в полза на нашите граждани. Искам да ви задам един въпрос. Социалният стълб Държавите членки и комисията работят много, за да могат да утвърдят този стълб. Ние през 2017 година приехме 20-те основни принципи. Въпросът ми е следния. Дали вашата дирекция ще направи оценка на резултатите от изминалите 3 години и дали ще посочи кои приоритети не са изпълнени? Следващ въпрос. Какво е вашето становище по европейската гаранция за децата, най-вече във връзка с бедността сред децата? Нашата партия на социал-демократите многократно е поставила този въпрос. Средствата, които трябва да се използват за борба с детската бедност, не са достатъчни – ние трябва да обединим националните и европейските сили, за да можем да се справим с това бедствие. Вие работите много е, с държавите членки. Предложенията и препоръките са добри. Но къде е проблемът? Защо държавите членки не са в състояние да изпълнят тези препоръки? Къде трябва да търсим средствата за постигане на тази цел. Next one would be Madame Жданока and please Madame Holmes get ready. Госпожа Холмс, моля да се готви. Благодаря, госпожо председател. Господин Корте, Е, стана дума за това, че ние в момента се опитваме да оценим три възможни предложения. От една страна минималното трудово възнаграждение. Има индикатори, включени в е, препоръките и насоките за социална политика е, във връзка с минималния доход какво ще кажете по, този, по това досие? И на второ място, нещо много спешно. Предложението за защита на работниците от канцерогени. Трябваше още през тази година да сме готови с предложението за правен акти. И рамковата директива за участие на работниците е, в управлението на компаниите, на предприятията. Какво ще кажете по тези три досиета? Благодаря, госпожо Холмс. Госпожа Франсен, е, да се готви, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Корте, за това, че дойдохте в нашата комисия по заедост. Сега Искам да посоча една тема, която не беше засегната – детската гаранция. На 3 декември парламентът реши на следващият социален фонд Плюс за периода 2027 година да предвиди около 6000 милиона за насърчаване на детската гаранция, защото заличаването на детската бедност трябва да се превърне в една от бъдещите цели на Европейския съюз. Имаше някои опасения, изказани от настоящия комисар, но испанското правителство и госпожа Фандерлайн подчертаха, че трябва непременно да се даде европейски отговор за проблемите в нашите общества, които водят до нарастване на неравенството. В Испания ние се на мнение, че политическият ангажимент трябва да се случва не само чрез Европейския социален фонд трябва да се предвиди и в ЕФСА, също така и собствен менеджмент. Въпросът ми е следния. Европа на шанса, на равния шанс, започва още в детството. Европейската комисия – ни дължи обяснения защо се стигна до забавене при подготовката на детската гаранция. Какво можете да предложите сега, защото госпожа фон дер Лайн представи тази инициатива като своя собствена инициатива и как изглежда ангажимента на Европейския съюз при борбата с детската бедност и неравенството? Това ще стане ли част от Европейския социален фонд плюс? Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря на господин Корте за интересната презентация. Два кратки въпроса ще задам, съвсем конкретни. Как оценявате е, работата на Европейския съвет е, и къде виждате възможности за подобрение? Директивата за командироване на практика предвижда преглед на е, законодателството на 5 години. Какво е, ще кажете по отношение на прегледа конкретно? И така, това бе последното изказване. Е, господин Корте сега ще получи думата, за да отговори на въпросите до 11.45. Ще се опитам да го направя в това кратко време. Много благодаря за интересните въпроси, за всичко, което засегнахте във вашите коментари. Не, нямам възможност днес да ви информирам за плановете на следващия състав на комисията. Не съм упълномощен да го правя, нямам и достатъчно информация, но господин Радке, какво мога да ви кажа? Социална Европа играе голяма роля в е, социалния дебат. Е, е, и мога да кажа, че председателя Юнкер е, може би, най-добрият комуникатор в момента в света. И все пак не сме успяли да представим социална Европа като част от така да се каже, и националното равнище. Все още съществуват две равнища, които като че ли не са тясно свързани помежду си и това е нещо, което ме смущава и ме тревожи. Европейския семестър също представлява една а, комуникационна дейност. Много сме активни. Е, тарифното обвързване, обвързването с колективното трудово договаряне. Да, ние също смятаме, че това е решението. Говори се и за минимални трудови възнаграждения. Мисли се и по този въпрос. Е, госпожа фон обаче не е казала нищо по този въпрос. Това е важно да се знае. И така, сега да видим е, на английски какво ще ви кажа. Е, аз бих предложил още и предлагам това още от самото начало на моята работа на, на този пост, е, че е, е хубаво да се въведе минимално трудово възнаграждение, което ще създаде повече справедливост. Е, но естествено нещата трябва да се обвързват с националните традиции, с историческите традиции. И това е нещо, което трябва да се обмисли добре и с работодателя. Струва ми се, че този цитат, за който чухте току-що, е, е нещо, което е, съвсем ясно ни разкрива възможностите. Или законодателството го въвежда, е, или е, работодателите и работниците, синдикатите в рамките на колективното трудово договаряне. Тоест, е, ние не можем като Европейски съюз да отнемем тази възможност на държавите членки. Това е много важен момент. Ние в никакъв случай не бихме желали да отслабваме, така да се каже, връзката с колективното трудово договаряне. Но а, и има празноти, има а, а, много драстични а, а, различия в размин. така, а, държавите членки. Ако вие ме питате за, така да се каже, дали, когато говорим за социалния стълб и за економическия стълб, защото економически и социални въпроси са тясно свързани, едва ли ще мога да ви отговоря. Ние в рамките на комисията. Естествено, отговаряме е, е, различните дирекции за различните аспекти. Не сме единствените, които взимат решенията и провеждат на е, съответната политика. Естествено, има конкуренция. Генерална дирекция правосъдие и вътрешни работи, генерална дирекция конкуренция, конкурентоспособност, всичко това трябва да бъде обсъдено, координирано на базата на случващото се в обществата. Естествено, че е, всеки от генералните директори е, полага усилия да координира своите виждания и действия. Е, и тъй като е, нашите е, водещи политици е, говорят е, за економика на платформите, за това, че е, те се отклоняват от традиционните модели, но същевременно предлагат не само негативи, а и положителни елементи. Е, вие имате самонаети, имате е, платформи, е, които предлагат работа. Е, Естествено, нещата зависят много от трудовото възнаграждение и нивото на заплащане, от пенсиите, от много-много други неща в държавите членки. Как държавите членки в крайна сметка ще реагират? Как действате? Ние всички следим тези процеси. Е, господин Радке говори за това ефекта на границите, естествено, е, трябва да се има предвид. Не можете да налагате цялостно законодателство на е, една държава. Когато става дума за командироването и директивата за командироването, естествено, е, ще трябва да уреждате въпросите на европейско равнище, но други се уреждат на национално равнище. Госпожо Брюне, аз казах няколко думи само за Европейския социален стълб в моята презентация. Става дума за екологичната трансформация и е, наистина това ще бъде една от нашите основни теми още веднъж. Искам да посоча, че избраната председателка на Европейската комисия каза много интересни неща за нея. Изкуственият интелект и цифровизацията на нашето общество ще има огромно въздействие върху труда, и е, тук е, тя обяви определени инициативи. За минималната заплата аз вече по нея взех отношение. Госпожа Ланген-Зипен, да. Естествено, аз не отговарям по въпросите за здравеопазването, но е, разбира се, има много връзки между моя ресор и ресора на моя колега от Генерална дирекция здравеопазване – аз ще се осведомя във връзка с вашия въпрос сега законодателството, аз поделям вашето мнение, аз подкрепям законодателството. Тук е, Европейския съюз показва своята ефективност и може да следи какво правят държавите членки, но се опитах да обясня, че договорът поставя в това отношение определени граници, които ние трябва да спазваме като законодател и като комисия, респективно. За минималната заплата отговори госпожо Жоме, Европейската агенция по труда, да, аз мисля, че тази агенция може да играе много важна роля и ви съветвам да прочетете основния регламент и там ясно се предвиждат правомощията на тази агенция, която ще бъде създадена в Братислава и която трябва да се концентрира още от самото начало върху проблемите, които засегнахме. Това е едно от нещата, И още нещо, че Европейския съюз е създал много голямо законодателство. Има различни елементи, които се покриват от съответен нормативен акт. Обаче това, което липсва, и предлага много възможности е, е създаването на истинско сътрудничество между държавите членки и тук съм много разочарован, много. Е, всъщност, като сравня какво се прави, да речем, в Митническия съюз, има една служба за целия Европейски съюз. Когато говорим обаче за инспекцията по труда, нещата са съвсем различни. И е, тук става дума за различна култура в държавите членки. Аз мисля, че тази агенция ще има изключително важната задача да създаде култура на доверие между институциите на държавите членки и се радва много, че тази агенция ще започне да работи. И е, първата и среща ще бъде на 17 октомври. Ставам дума за среща на управителния и съвет. И е, всъщност е, след това вече се очакват действия от тази агенция. Минимално заплащане. Е, да, господин Уилямс, господин Даниелс, е, естествено трябва да говорим за спецификата на определените модели. През е, последните 18 месеца е, се спусквам с е, проблема и разглеждам различните модели. Е, струва ми се, че вашите две страни всъщност като че ли най-добре иллюстрират положителните страни на един такъв модел. Но другите страни не желаят да бъдат като вас. Това е положението. Какво да направим? Може би трябва да поговорим вече е, помежду си е, извън залата по тези въпроси. Аз е, уважавам вашето мнение, но не виждам, че не смятам, че това действително е истински е, реален проблем. Е, добре, е, при вас нещата се развиват добре, но другите имат известни съмнения и, или може би просто не желаят така добре да се развиват. Наистина, ще бъде много важно да изслушаме внимателно и да изчакаме встъпителното слово на госпожа Фандерляйен. Седе ХОП е една от агенциите, е, е, за която отговаряме в нашата генерална дирекция. Много важно е, естествено, да обхванем цялата картина, цялата панорама на е, умения и знания и най-вече умения за работните места в бъдеще. Да, вие сте критичен, е, е, така поне възприех това, което чух от вас в превод. Е, да, индексирането на детските надбавки, това е австрийски проблем. Комисията се занимава с тази тема да кажем, е, работниците от е, Словакия, от е, Чешката република получават по-низки детски надбавки, отколкото работещите в Австрия, австрийски граждани. Това е съвсем ясен случай на дискриминация и ние очевидно ще продължим да обсъждаме въпроса с Австрия. Господин Даниелс Имахте конкретен въпрос във връзка с безопасността на работното място през последните 5 години. Бе въведено така, едно максимално ниво по отношение на канцерогените, на някои от канцерогените. Въпросът е как бихме могли да е, продължим и да задълбочим всичко това, което сме направили, ще продължим да работим по време на следващия мандат на комисията. Много важно е, естествено, да а, е, мислим за всичко това и да инвестираме в повече безопасност. Господин Мандълс, от... вие говорихте е, за по-възрастните, тъй като сте от партията 50+. Тук е, е, статистиката показва, че се движим в правилната посока. Е, ние се нуждаем от по-възрастното поколение. 50 и плюс 50. Естествено, така наречената сребърна економика е много важна за нас. Не би трябвало да изоставяме никого. Не само по морални, нравствени съображения, но и понеже е още по... Може би още по-съществения момент е, че просто не можем да си го позволим. Като погледнете пазара на труда, има недостиг на квалифицирана работна ръка в много сектори. Така че ние включвайки и тези, които в момента не работят, и тези, които са с увреждания, и да кажем погледнем тези, които не са активни, е, стотици хиляди, милиони роми, да кажем, е, ще си дадем сметка, че ние се нуждаем от е, хората на, е, в по-напреднала възраст, е, така че темата е много важна. Е, активно стареене, това е важна тема. По някои от другите въпроси, които зададохте, аз мисля, че дадох вече отговор. Когато говорим за малки предприятия ще трябва да а, направим каквото е нужно, за да отговорим в по-голяма степен на специфичните потребности на малките предприятия. Новоизбраният председател на комисията а, говори по тези въпроси. А, ще трябва да помислим по отношение на минималните заплати, казаха и други колеги, аз вече отговорих. Социалният стълб. А, Естествено и плана за действие. По тази причина аз мятам, че е, тъй като изпълнението все още куца, че е, се нуждаем от план за действие в рамките на европейския семестър. Е, има връзка и това трябва да се осъзнае, ако не е осъзнато, че е много важно. Имаме и таблица, социална таблица, така наречения social Board. Плана за действие е, обаче е много важен, защото така ще е, можем по-добре да структурираме нещата. Е, какво може да се направи на европейско равнище, законодателство и така нататък, но и какво точно се прави на, на национално равнище. И освен това, в рамките на стълба ще видим как държавите членки всъщност сами организират нещата. Във вашата страна, Литва, е, е, има чудесен пример за това как трябва да се работи. Вие разполагате с а, е, така, специална служба, която всъщност а, разглежда именно всички тези въпроси, свързани с социалния а, стълб минимален доход не е същото като минимална заплата. И ние раб... сме създали една работна група, която се занимава именно с този въпрос, проучва състоянието на нещата в държавите членки и по време на новия състав на комисията и новия мандат и по време на германското председателство в втората част на следващата година ще се опитаме да избистрим вече е, е, нещата и да видим какво може да направи комисията и какво може да предложи. Има много-много действия в това отношение, но какво точно ще предвиди комисията като конкретна инициатива, не мога да кажа в момента. Госпожа Холмс е, е, говори по една важна тема. Естествено, ние сме наясно. Отново се връщам на славото на председателя на комисията, детска гаранция, трябва да помогнем всяко дете. И аз подкрепям идеята на Европейския парламент, че всяко дете трябва да бъде извън социалното, проблемите, проистичащи от социално изключване и бедност. Да, това е, е, е в крайна сметка в рамките на е, ЕСФ плюс и трилога, който водим много важна тема. не сме е, убедени, че трябва да задължим държавите членки на всяка цена да отделят е, е определени суми от е, всичко това, което получават в рамките на ЕСФ плюс е, за детска гаранция и за деца. Е, някои от държавите членки действително са доста ограничени в средствата, които получават. Е, но там, където е необходимо, трябва да се отделят тези средства и е, трябва да се въведе и съответното съдължение и това ще бъде предмет на трилога. Е, един ръчник, е, който ще бъде представен и в съвета, ще се подготви за работата през следващите години, за да видим как точно може да се е, подобри сътрудничеството с партньорите работодатели, синдикати ще трябва да се съгласят, естествено, помежду си първо и ще трябва да консултираме социалните партньори за бъдещите стъпки. И накрая, командироването. Има доклад във връзка с развитието по вече приятата директива и евентуално новата директива. Следващата година ще трябва да направим прегледа. Ще видим как точно се прилага директивата от държавите членки. Освен това, комисията е, работи по един наръчник е, във връзка с е, евентуалните нови правила. Има текст, който вече е на, на лице. Той е подготвен превежда се на различните езици. Много-много въпроси са обхванати в наръчникът. И е, все още много въпроси, които не са обхванати и чакат своя отговор. Така че предстои ни много работа. Благодаря. Невероятна работа сте свършили. Отговорихте на всички въпроси, че и на различни езици. Впечатлена съм. Спазихме и времето 11.47. Благодаря ви за презентацията. Благодаря за всички отговори на въпросите. Очакваме с търпение бъдещото ни сътрудничество. Уважаеми колеги, продължаваме с представяне на поручването ЕСА и МОД оформяне на бъдещето на труда. Първо ще дам думата на автора на това проучване. Той ще ни го представи. Става дума за професор Франческо Пасторе. Заповядайте, професоре. Thank you. Uh, uh it's pleasure. Благодаря. За мен е удоволствие и чест да мога да представя това проучване пред тази публика. Мисля, че проучването ще помогне да се разбере връзката между Европейския съюз и Европейската комисия в частност и от друга страна МОД. Знаете, това са действащи лица на международната сцела в областта на трудовите пазари, трудовоправните отношения. Нека да преминем към следващия слайд. За какво ще говорим? Ще говорим естествено първо за структурата на моята презентация – Искам да представя структурата на моето проучване. Искате да говорим основно за бъдещето на труда, но то е само една част от моето проучване. На следващо място ще говоря за историческата еволюция на отношенията между ЕСА и МОД. Ще представя различните периоди в отношенията. Имаме определена на историческия контекст, резултатите от сътрудничеството между двете институции. В последната част от презентацията и последната част от моя доклад ще говорим за една еволюция е не революция, а еволюция, свързана с бъдещето на труда, Тоест, няма чак такъв драматизъм, както се опитват някои да ни внушат. И така, каква е мотивацията за това проучване? Целта ни е да почетем естествено стотната годишнина на МОД и 60-та годишнина, годишнина на сътрудничеството между ЕСА и МОД. Сътрудничеството започва в годината на създаване на ЕС, всъщност не на Европейския съюз. Тогава той не се казва така, но една година след подписването на римските договори започва и сътрудничеството с МОД. То е обаче неофициално, в рамките на един неофициален диалог – Това сътрудничество е много важно за определене на европейския социален модел. Голяма част от е, сътрудничеството, от взаимоотношенията между ЕСА и МОД, особено през последните 20 години, е, представлява всъщност плод на усилията положени в първите години Мисля, че проучването точно в този му аспект дава малко альтернативно виждане на Европейския съюз. Какви са целите на съюза? Фискална парична стабилност има обаче и друга страна на монетата. Социалния модел на Европа. Съюза ще докажа аз, се стреми да създаде по-добри работни места, по-високо платени работни места, да лансира економика на познанията, да работи за висококачествен труд. Аз ще представя сътрудничеството между двете институции съответно по един по-подробен начин. Каква е методологията? В основата на поручването няколко думи. Няколко думи ще кажа и за източниците. Това е първото проучване, посветено на сътрудничеството между ЕСА и МОД. Имаме няколко, но недостатъчно вторични източници. Разгледахме протоколите от срещите на високо ниво между ЕСА и МОД. Стремежите да се предприеме един общ подход спрямо проблемите. Разговаряхме и с някои важни свидетели. Интервюирахме ги. Те са били свидетели на това сътрудничество. Благодарение на интервютата получихме информация, която няма иначе откъде да бъде придобита. В тази връзка искам да кажа, че това е подход, който никога не е бил използван в други подобни проучвания. Много е важно, съответно, да се разчита и на информацията от тези хора. От методологична гледна точка искам да кажа, че за всяка една от главите и за всяка една от политиките предлагаме нормативен анализ, обсъждаме някои презумпции, свързани с политиката, която е използвана в хода на времето. Повечето от важните документи на Европейския съюз в тази област също са били обект на разглеждане от нас. Първата част на сътрудничеството започва още през 1958 година. Това го казах. В началото е имало основно неофициални срещи. Взаимоотношенията са били е, от типа сътрудничество между международна организация и агенция. По това време, в началото ЕС е много по-концентриран върху вътрешното си развитие. МОД се превръща в двигател за промени в развиващия се свят по това време, но не разполага с необходимия инструментариум. С други думи, МОД се превръща в нещо като изпълнителна агенция на ЕС, особено що се отнася до външните работи. С течение на времето МОД започва да се намесва и във вътрешните работи на Европейския съюз. На следващия диапозитив ще видите информация за различни срещи. Първо, те са били основно неофициални, но с течение на времето стават все по-официални по своя характер. Имало е хора с статут на наблюдатели. Те са започнали да се опознават. Въпреки всичко, все още говорим за неофициално сътрудничество. Най-важният документ, който свидетелства за въздействието на МОД по това време, е Бялата книга на Жак Делор. Това е един много важен доклад, наречен Растеж, конкурентоспособност и заетост. Там се поставя акцента върху социалните аспекти в Европейския съюз, инвестициите, растежа, познанието, този документ ни дава възможност да разберем много за въздействието на МОД върху вътрешните работи на Европейския съюз. Тук няма да ви обяснявам какво точно е написано. Демонстрирал съм основните стъпки във времето, обославящи сътрудничеството. Може да видите колко усилия са положени в годините от двете институции – Сътрудничеството просъществува. Първо е неофициално, после става официално, както вече ви казах. Следващия период е периода от 2000 до 2007 година. В този период ЕС и МОД добавят едно по-официално измерение на своето сътрудничество. Срещите на високо ниво се превръщат в честа практика. Там присъстват висши представители – на Европейската комисия и на МОД. Имаше много известна среща в миналото между Романо Проди, председателя на комисията и директора на МОД. Там присъстваха и някои комисари. Там се и формализира сътрудничеството между двете организации. Беше взето решение за периодични срещи на високо ниво – Протокола доказва, че това е бил един исторически момент. Той свидетелства за плавния преход към едно ново сътрудничество и към въвеждането на нови лостове за действие в социалния в социалната сфера на Европейския съюз. Започват се общи инициативи, например по темата устойчиво развитие. Има и други теми, но няма да ги засягам, тъй като времето ни притиска. Основните теми са екологичните работни места – Повече от дебатите, които водим по-настоящем, по всички тези теми, се основават на сътрудничеството, което започва тогава, в този период, между 2000 и 2007 година. Може да прочетете докладите и протоколите от заседанията между двете институции. Още веднъж ви представям много подробно важните срещи, в този период. И на следващо място още една стъпка, важна стъпка в сътрудничеството от 2007 година нататък. Случи се економическата криза в глобален мащаб. Основния аспект на сътрудничеството, основната тема, която се обсъжда в рамките на разговорите е младежката гаранция – Знаем, че имаше важно предложение от Европейския парламент. Ние разговаряхме с свидетели от началото на този период. Те ни казаха, че се е говорило за опита на скандинавските държави. МОД много е допринесла за прилагането на младежката гаранция в страните на Европейския съюз. Ако продължим напред във времето и стигнем до периода в последните няколко години, сътрудничеството вече е с един по-различен характер. Вече се говори за бъдещето на труда. Еволюцията, индустрията на бъдещето и така нататък. Защо се случва това? Защото младежката заетост бавно, но все пак се връща към нивата от преди кризата. Съответно, можем да сме малко по-големи оптимисти в това отношение. Трябва да се говори съответно малко повече за възможностите и рисковете, свързани с бъдещето на труда. Знаете, че има важни процеси, които се случват. Цифровизацията на производството, нови структури на труд, на трудова дейност, които се въвеждат. Има академични проучвания, които показват, че ще има много разрушавания на установени структури и на работни места, в частност поради така наречената индустриална революция 4.0. В тази връзка често се цитира едно проучване на Фрей и Осбърн. Според тях 47% от работните места ще изчезнат. Други проучвания показват, че много от задачите в рамките на съществуващите работни места ще бъдат цифровизирани. Тук виждате различни проучвания. Те показват, че всички форми на труд и съответно работни места ще се променят малко или много. Поради индустриалната революция много малко ще изчезнат. Говори се вероятно, че само 9% от работните места са подложени на висок риск от изчезване – тази революция от друга страна е свързана и с създаването на нови форми на заетост и работни места. Ще има развитие и във връзка с цената на труда. Вероятно тя ще бъде намалена сериозно. Да, ще бъдат разрушени работни места, но и ще бъдат създадени много такива – това със сигурност може да се очаква. Какво можем да направим в тази връзка? В проучването ние говорим за въздействието на подобни процеси върху политиките. Ние предлагаме обаче да се погледне и работата, която е свършена в рамките на МОД. Комисията трябва да обърне внимание на това, което се случва, защото подобряването на инвестициите, например, може да ни помогне да преминем по-бързо от разрушаване на работни места към създаване на работни места. В началото на всяка една индустриална революция основно се случва изчезването на установени форми на труд и на работни места, колкото по-инвестираме по-настоящем, тъй като сега започва индустриална революция 4.0, толкова по-бързо ще преминем към създаване на работни места. Ние смятаме, освен това, че европейския социален модел е най-добрият начин за да се осъзнае въздействието на четвъртата индустриална революция. Времето ми изтича, Доклада всъщност е свързан с едно проучване, което е около 150 страници. В заключение ще представя някои от нашите предложения. Няколко аспекта, които според нас са интересни и би трябвало да бъдат представени на вашето внимание. На първо място, социалния диалог. Всъщност, той е в основата на разговорите между ЕСА и МОД. Точно в тази връзка взаимоотношенията между двете организации са много интересни. Защо? Защото благодарение на тези взаимоотношения решенията се прилагат по-лесно. На следващо място. Източниците не са достатъчно. Необходимо е да има повече информация В заключение искам да кажа, че оставам с впечатлението, че в държавите членки няма достатъчно осъзнатост за важността на този дебат, на всички тези теми. Във всяка държава членка се говори за бъдещето на труда, но там или в много от тях не се знае за инициативите на МОТ или на комисията в тази връзка. Има инициативи, които могат да се приложат ускорено и съответно да се намалят много от рисковете, които ще възникнат за индустрията поради индустриалната революция 4.0. Затова мисля, че трябва не само да се дава повече информация за тези инициативи, напротив, трябва да се включат мащабни медийни кампании в рамките на различните средства за масова информация, за да се разбере от хората, че Европейския съюз работи в тази връзка и се опитва да гарантира все пак някаква стабилност. Мисля освен това, че би трябвало да има нещо като европейски семестър посветен на социалните проблеми. Защо не? Да има европейски семестър посветен на социалните цели – и социалните политики в държавите членки. Така приключваме и ви благодаря за вниманието. Благодаря, професор Пасторе. И сега ще дам думата на госпожа Фербовен. Добре е дошла, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги от Европейската комисия, госпожи и господа. Благодаря ви. Аз съм директор на Брюкселския офис за връзки с Европейския съюз. Чудесно е, че мога да участвам в днешната размяна на мнения по отношение на 60-те години, в които МОД и Европейския съюз си сътрудничат. Вие сте в началото на вашия мандат за Европейския парламент в тази много важна за нас парламентарна комисия. МОД, освен това, чества 100 годишнината от създаването си. В историята на МОД е, на практика много по-дълго от тази на Европейския съюз са се случили много неща, които ми се ще да споделя с вас. Договорът е основата е, на е, всичко това, което се случва в нашата сфера. Е, там се говори и за организиране на пазара на труда и поставянето на въпроси, свързани с труда и с социалната политика в центъра на вниманието. Е, става дума е, за е, организации на труда, синдикатите, които в крайна сметка са в учредителите на МОД и след това с развитието на Европейския съюз, с развитието на социалния диалог, на социалния стъп, на социалния модел нещата се развиват по-нататък. Всичко това е много важно. Трябва да го помним. Е, те са важни и за е, МОД, и за Европейския съюз, пазара на труда, който в момента се формира по нов начин, който се реорганизира, как ще се развиват нещата. Всичко това е свързано и с нашата история. Как е, ние гледаме на развитието в МОД, ратифицирането на основните е, стандарти за е, труд. Е, всички държави членки са ратифицирали е, основната конвенция за е, труда за условията на труд. Е, тези, тази конвенция е, е подписана от е, 187 държави, е, е, членуващи в МОД, е, т.е. правителствата, синдикатите, организациите на работодателите са се присъединили към конвенцията. Господин Корте говори за минималните законови изисквания, които са регламентирани в законодателството. В МОД също има в държавите членки, които са организирани в МАД също има свое законодателство, което е, е провокирано до голяма степен и насърчено от конвенцията. Няколко думи за сътрудничеството във връзка с представеното изследване във връзка с 60-та годишна на сътрудничеството между двете институции Мога да кажа, че е, това сътрудничество се задълбочава, то се и става все по-интензивно. Вие направихте един преглед на определени теми и въпроси във връзка с сътрудничеството. Бих могла да добавя миграцията, социалната е, закрила. Е, всичко това също е включено в е, е, изследването и ако обхванем и някои други аспекти, ще получим всичко онова, което е записано в тези повече от 200 е, е, страници. Е, имаше срещи на високо равнище между Европейската комисия, Генерална дирекция за етос и Бюрото за сътрудничество с Европейския съюз на МОД, което получи мандат за консултации и преговори е, не само с Генерална дирекция за етос, но също и с много други генерални дирекции на комисията. Така че ние е, работим не само с Европейската комисия, а също и с Европейския парламент. С вашата комисия редовно се срещаме, но също и с Инта, ФАН, ДЕВЕ, ЛИБЕ и други. Има и други институции, като да кажем Европейския економически и социален комитет, с които работим в тясно сътрудничество, а също и с агенциите Европейският орган, отговарящ за въпросите на труда. Наблюдатели, експерти се срещат от страна на двете институции често и водят интензивни разговори помежду си. Така че сътрудничеството ни се задълбочава през последните години, през целият този период от в който съществува този механизъм. Европейският парламент, Европейския съюз като цяло естествено се е, интересуват от сътрудничеството и с е, другите страни, които членуват в е, МОД. Европейската комисия отговаря за техническата помощ, например, а също и за налагането на по-високи стандарти по отношение на условията на труд и търговията за МОД важна задача е да насърчава приемането на тези по-високи стандарти. Става дума за детски труд, за недискриминация, за колективното трудово договаряне и други основни принципи за МОД и за Европейския съюз. Така че нашето сътрудничество е изключително важно за е, МОД е, по същия начин, както и за Европейския съюз. Според мен работим по е, определени схеми, а също е, се опитваме да включваме и нови форми. Имаме и пътна карта по отношение на хартата за социалните права. След е, е, публикуването на изследването през май, е, се започна с подготовката на декларацията във връзка с 100 годишнината. Така че ние продължаваме с всичко, което правим през тази важна за нас година да задълбочаваме сътрудничеството с вас. Днес ще използвам възможността, тъй като ще продължим да работим заедно, да се спра на въпроса как бихме могли да работим още по-ефективно в бъдеще. Вие като членове на Европейския парламент и ние като представители на МОД ще продължим да споделяме статистически данни, информация, всичко това, което сме установили в рамките на наблюдението и контрола на международните стандарти. Ще организираме брифинги с докладчици, с докладчици в сянка по определени теми, ако вие проявявате желание и смятате, че има нужда ще организираме и посещения на делегации в определени е, страни е, и е, ще го продължим да обсъждаме международните стандарти в резолюции, правни актове и други документи, които подготвяте. И така, в заключение ще кажа, че сътрудничеството между нашите две институции по социалната справедливост е много важна задача за всички нас днес в рамките на Европа, но също и извън границите на Европейския съюз. Много ви благодаря за поканата още веднъж. Благодаря на нашите гости за техните презентации. Сега ще дам думата на нашите координатори за НП, господин Радке. като че ли той не е тук, Госпожа Юнгериус, от името на социалисти и демократи, благодаря за представенето на това изследване. Хубаво е, че се хвърля поглед към бъдещето и начина по който ще сътрудничим е, е, ние в Европейския парламент и специално в тази комисия с вас. Е, имам определен опит и наблюдение върху работата на МОД Последната декларацията от последната конференция на МАТ всъщност засягаше въпроса за бъдещето на труда. МОД залага много на сътрудничеството с всички заинтересовани страни. Новите форми на работа, възможностите в рамките на цифровизацията – във връзка с заетостта и работните места. Положението на самонаетите и какво бихте казали за споделената отговорност, когато става дума за цифрова платформа, и отговорността на тези цифрови платформи. Вие говорите в е, вашето изследване за отговорността на работодателите в класическия смисъл на думата, но също и по отношение на цифровите платформи. Нужни са добри предложения за една правилна, реалистична политика по отношение на всички заинтересовани, включително и работодателите в това отношение. Трябва да ви напомня, че имате регламент за изказване две минути. Хубаво би било да се спазва времето за изказване. Господин Бисуал. Благодаря много за презентациите. Поздравления във връзка с 100 годишнината. От името на моята група мога само да ви насърча да продължим по същия начин и в бъдеще още по-интензивно. Ние желаем да Европа да бъде модерна и по отношение на економиката, и по отношение на социалната политика. Интелигентното законодателство би трябвало да насърчава работодатели и работници. За съжаление, много се спекулира е, е, по тази тема. Има немалко изследвания в тази сфера. Е, Изправени сме пред предизвикателства. Е, в момента не става дума само за това да оцеляваме, е, просто да стоим тихо, кратко и да чакаме. Е, и да се надяваме, че ще преживеем, ще оцелем. Изправени сме пред огромното предизвикателство на социалните проблеми, които изискват решение. Е, говорим за е, много неща е, в връзка с социалния дневен ред, социален стълб, социална стратегия и така нататък, социален диалог. Очевидно ще трябва да направим обаче и следващата стъпка. И това именно разбирам аз под интелигентна, модерна Европа. Можете ли да ни обясните какво предвиждате във връзка с декарбонизацията, с климатичните промени, мигрантите и тяхната заетост, създаването на работни места, във връзка с модерното развитие на промишлеността, зелените работни места, сектора на здравните грижи, дългосрочните грижи и други. Госпожа Питър Хансен от името на Зелените не е тук. Госпожа Ланген също не. Ланген Зипен. Тогава госпожа Жаме, но тя също не е тук. Екаре, госпожа Рафалска има думата. Ще е стало, че в столетие... Благодаря, госпожо председател.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 Да, да, мисля, че сега проблемът е отстранен. Имаше малко прекъсване, но в момента всичко е наред. So you have your two minutes, you can start again. Ще започна отново. W związku z tym y, e, kieruję y, e, pytanie w takim razie do. Имам един въпрос към вас, защото ние виждаме възможности в новата технология. Какви са обаче и рисковете, свързани с тази технология, които трябва да търсим в семейството, в психологичната сфера, в здравеопазването? Взети ли са предвид е, рисковете, не само възможностите? Благодаря. It would be Madame Госпожа Хайби от името на Левицата, Обединената левица. Е, Добър ден, благодаря ви много за пълната презентация. Вие настоявате много на значението на социалния диалог. Е, в началото на вашето изказване вие посочихте, че е, социалният диалог е ДНК на социална Европа. И има една глава във вашия доклад на страница 106 и там вие посочвате, че има нужда от възобновяване на колективните трудови договори и трябва да се тласне напред социалния диалог. Обаче вие не обещ... обяснявате причините за опадъка на тези е, колективни преговори, на колективното договаряне. Искам да чуя вашето становище, защото става дума за доклад, който има връзка между Европейския съюз и МОД. Така че има ли връзка между политиката на строги економии, и европейския семестър и е, отслабването на представителството на работниците? И също каква е ролята на социалния диалог тук. Освен това, е, във вашия доклад след това има един пасаж, където вие обяснявате, че економиката на платформите допринася за спада на социалния диалог, за неговото затихване и искам да ви попитам как си обясняват. А besoin, en fait, quand че е, тези, които работят на платформите, всъщност не са работници, какъв да бъде техният достъп до социалния диалог, как можем да окоръжим новите форми на организация на работниците, които работят на платформи и то в цяла Европа. Е, например, във Франция има много фирми и доставчици като Deliveroo, които работят само по този начин. Какво трябва да направи Европейския съюз по отношение на тези платформи, които бягат от данъчна и социална отговорност? Как могат да бъдат е, окоръжени тези нови форми на труд, които не са конвенционални. Благодаря. Е, има ли е, други, които желаят е, да зададат въпроси, да направят коментари? Ако има, моля, дайте знак. Няма други желаящи да се изкажат и в такъв случай ще дам думата на нашите гости. Първо на професор Пасторе за отговор. Благодаря, госпожо председател. Всички зададени въпроси са интересни. Е, ще се опитам да ги да отговаря на всички тях. Е, работодателите. Е, какви са предложенията по отношение на работодателите? Ние знаем, че би трябвало да включим в по-голяма степен в нашата политика работодателите. Аз мятам, че те са основният фактор, ако желаем да реализираме новите технологии. Естествено, тогава ще бъде много важно работодателите да разберат, че е, тяхната задача е не само да произвеждат, но да пред, доставят възможности за обучение на младите хора в новите технологии. Така че едно по-добро включване, е, по-активно ангажиране на работодателите е, е важно. В е, доклада ни е включен темата значение на образованието, на обучението, Европейския съюз, Европейската комисия се занимава именно с тези въпроси по отношение на новите технологии, на новото поколение технологии и те системите, които би трябвало да залегнат и в учебните програми на училищата. Това е съвсем кратък отговор, естествено. И аз казах, не става дума само за производство, за обучение, но и за иновации. Друг важен аспект, който трябва да подчертаем е а, източника на нов бизнес, т.е. младите, новите предприемачи и изобщо предприемачеството като цяло, е много важно е, да осъзнае необходимостта от създаване на нови работни места. Това е един важен аспект. Ще трябва да насърчим предприемачите, бизнесмените да създават иновативни работни места. Вие говорихте за различни аспекти на политиката защита на качеството на труда, на качествените работни места е важен момент